Дами и господа, моля, заемете местата си. Започваме отново заседанието. Ще ви съобщя резултатите от избора на квестори. Моля, седнете. 684 гласа са подадени. 15 невалидни бюлетини валидни бюлетини 669. Тоест абсолютното мнозинство за първо гласуване е 335 гласа. Сега ще изчета резултатите. Госпожа Герингер де Отенберг 330, 237. Господин Хигинс 34. Господин Либерацки 222. Госпожа Люлинг 297. Господин Масталка 232 гласа. Господин Нютон Дан 177. Господин Сперони 106 гласа всъщност никой кандидат не получава абсолютното мнозинство, което е необходимо, така че за сега нито, един от, нито едно от мястото за квестори не се запълва. Ще има нужда от второ гласуване. Приемам, че всички кандидати за квестори поддържат е, кандидатурата ли си. Има ли някой, който се отказва? Не. Тогава пристъпваме към втори тур на гласуване с всички споменати кандидати. Предлагам на втория тур на гласуване да пристъпим към електронно гласуване. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Now? Now. Now. Добре, моля, заемете места. И много ви моля, внимавайте, защото е малко по-сложен въпросът сега. Първо ще направим проба. Погледнете електронното табло. Имената ще бъдат махнати и сега ще направим пробно гласуване. Изчитат се имената. Имаме доброволци за квестори тук. Едва ли не и Лучано Повороти би бил готов да бъде квестор. Den untersten Knopf der rechten Leiste drücken. Unterste Knopf der rechten Leiste. Können Sie rauf oder runter switchen? От дясната страна на машинката за гласуване виждате едно копче, което се движи нагоре и надолу. Копчето над него Второто отдолу нагоре ви придвижва по имената на кандидатите. Значи това е копчето, с което можете да вървите по екрана и да спрете на кандидата, на който искате. Когато стигнете до името, натискате копчето за гласуване Да ако искате да се въздържите, натискате 0. Gewählt werden können fünf Kandidaten. Също трябва да е ясно, че може да гласувате за максимум петима кандидати. Ако сте сбъркали, можете да заличите гласуването си. Geht das löschen?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 Отново пробно гласуване. Имате ли въпроси? Всички наясно ли са как се борави в този случай? Второ копче отдолу нагоре, за да движите червената линия нагоре надолу. И имате копчета да, не и нула за въздържали се. Сега гласуваме за госпожа Кабалие Монсерат.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 Ja, bitte, Herr Goebbels. Le vote est ouvert. Сега вече можете да започнете да гласувате. Работят ли машинките ви за гласуване? Доколкото разбирам, господин Маринеско, вашата че ли на работи? Пита Маринеско. I can vote only two persons. Заповядайте. За, за теста ли става дума? Само две имена имам. Да, да, да. За момента правим само проба. Мисля, че в квесторите не можем да сложим повече от двама оперни певци, така че правим опит с името само на двама. Сега гласуваха ли всички? Господин Кадек. Няма, няма да избираме оперните певци за квестори, само проба правим. Господин Ланге, разбирате ли? Ако гласувам, мога да гласувам само за един, втория се изличава. Пак повтарям, става дума само за пробно гласуване. Гласувахте ли всички? Ако сте гласували, приключвам пробното гласуване. Да видим сега кой спечели. So,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 Господин Джонсън няма да е член на колежа на квесторите, не се притеснявайте. Значи, направихме пробното гласуване. Нека да махнем сега тези имена от екрана и да пристъпим към реалното гласуване. Седем кандидати, госпожа Герингер Довен, Хигинс, Либератски, госпожа Льолинг господин Мастелка, господин Нютон Дан и господин Сперони. Това са седемте кандидата. Вие можете да гласувате за петима. Най-много петима. Не е задължително да гласувате за петима, но не можете да гласувате за повече от петима. Използвайте копчетата от дясната страна, за да местите чер... червената линия. Когато сложите червената линия на името на някой от кандидатите, можете да натискате да, не или нула за въздържал се. Когато сте гласували за петима, повече няма да можете да гласувате. Сега, моля, гласувайте. Ist der Higgins EVP? Okay.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 Сега ви питам, успяхте ли всички да гласувате? Като че ли да, тогава приключваме с гласуването. Ja, abgegebene Stimmen sind Подадени гласове 593, абсолютно мнозинство 297. Никой не получава абсолютно мнозинство. Сега ще изчета резултатите. Виждате ги на екрана. Госпожа Люлинг 280, 263 за господин Хигинс, госпожа Геринг Отингер 234, Мисталка 226, Ньютон Дан 270 и е, господин Либерацки 209. Необходимо е да направим трети кръг. Тогава вече ще е необходимо просто мнозинство. Тук що ми казват, дами и господа, че днес вечерта ще гласуваме на трети тур в 8 часа. Да, wir aber jetzt so schön. Ja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 как да придвижвате курсора и е, как да използвате бутоните за и против. Така че, а, нека отново да попитам, има ли някой от кандидатите за квестори, който, а, който би искал да оттегли кандидатурата си? Не всички а, остават. Моля, гласувайте.